Е. Dunque, ricordo che le nostre... Искам да ви припомня, че се излъчват в интернет всичките ни заседания. Казах ви го и тази сутрин и вчера. И така, започваме отново работа с следващия панел. Тази сутрин изслушахме генералния директор Ман Сервизи от Генерална дирекция вътрешни работи а, също така генерален секретар на Греко. Много интересно становище, много ясно, много задълбочено а, за прозрачността при борбата срещу корупцията. И видяхме колко е важно държавите членки да осъзнаят, да предприемат действия в борбата срещу корупцията. Сега, по отношение на третия панел днес, национален опит при разследване и превенция на корупцията. Ще чуем Флеминг Денкер, датски представител от Греко. Можете да заповядате тук при мен да вземете място. Господин Денкер ще говори точно за разследванията. След това Франсуаз Бади, представител на Министерство на правосъдието във Франция. Там ще чуем също националния опит. Заповядайте тук да вземете местата си. Oui, 15 minutes. Allora, il dibattito, come al solito, 15 minuti. Както обикновено ще подходим по 15 минути на всеки от ораторите. Веднага след това започва дебат. Давам думата веднага на господин Денкер. За неговия доклад имате думата, господин Денкер. Important... Благодаря, че ме поканихте на това важно заседание. Както виждате, представянето ми се казва отвъд рамките на а, аргументираното съмнение. Няколко думи за мен първо. Бил съм прокурор е, в отдела за сериозни економически престъпления близо 30 години. Нашата служба се бори с сериозните економически престъпления в Дания. От 95-та година започнах да се занимавам и с корупция в ОИСР, съвета на Европа. Бях ръководител на делегация в Греко, в IRG на ООН. Бях и основен разследващ в тези три организации – а, след това се пенсионирах и сега всъщност се занимавам само с а, борба с корупцията като краткосрочен консултант на съвета на Европа. В това изслушване не представлявам а, датската държава, но смятам, че мога да ви представя нашия модел в Дания за разследване на корупцията. И вече не съм държавен служител, така че по-свободно мога да говоря. Ще говоря и за датската полиция, както и прокуратурата. Както виждате, е, моята презентация се казва отвъд рамките на аргументираното съмнение. И ето това е целта на всяко едно разследване. Да се събере достатъчно информация, за да може да се докаже отвъд и над е, всякакво такова съмнение, че е извършено определено престъпление и че подследствения всъщност е виновен. За да можем да постигнем тези цели, е необходима точната организация, надлежна процедура по работа с документите и делото, както и достатъчно правила, които да ни дават а, възможност а, да подходим към съответното престъпление като криминализирано такова. 12 полицейски района има в Дания. Отчасти следствие, отчасти полиция, работ, полицейска е работата им. И има още една част, която решава дали да започне производство или не. Когато не е ясно дали да започне следствие е, срещу някого или не, един от шестимата прокурори, които са на регионално ниво, вземат такова решение. Прокурорите решават дали след това решение от първа инстанция трябва да бъде оспорвано нагоре пред върховните съдилища на Дания директора на прокуратурата е всъщност нашия основен главен прокурор и той отговаря пред Върховния съд на Дания. 73-та година Министерство на правосъдието в нашата страна създаде служба на прокурора за а, търговски и економически престъпления. Идеята на тази прокуратура беше да преследва така наречените служители или бели якички и техните престъпления. Става дума за изключително сложни економически престъпления, като например измама, злоупотреба, злоупотреба с доверие, данъчни престъпления, корупция, изнудване и е, търговия с вътрешна информация. Тази служба, преди да приеме определен случай, се съобразява с следните фактори. Сложността на делото, дали то е свързано с организирана престъпност, или дали делото по някакъв начин е сложно и сериозно. Днес имаме прокурор, който ръководи тази прокуратура и там работят 25-ма прокурори, 60 следователи и съответно друг екип, който ги подпомага. И следователите и прокурорите работят в тясно сътрудничество. Освен това имаме и аудитори, в зависимост от конкретните случаи, дела, които подпомагат служи... извинете, разследващите, както и прокурорите. СОУК се съкръщава. Те са основното звено, което се занимава с корупция. По-простите случаи на корупция се разглеждат по обичайната процедура, т.е. от местната а, полицейска служба. Като създадахме такава прокуратура за сериозни економически престъпления, смятахме, че е изключително важно да има редовно сътрудничество между звеното за разследване на наказателни престъпления, както и а, прокурора, и да има тясна връзка между всички въпроси, свързани с гражданско право, наказателно право, както и наказателен процес. Сега ще говоря малко за корупцията в Дания. За съжаление, или пък за щастие, Дания е немислимо да се подкупи държавен и, и, и са много отдалечени във времето един от друг. Корупцията не е проблем за правоприлагането в Дания и затова нямаме специално звено, което да се занимава с разследване и наказателно преследване на корупция, както и нямаме специални антикорупционни програми. Случаите на корупция се разследват по същия начин, по който се разследват всички економически престъпления от сериозен характер. Защото те представляват същите предизвикателства пред нас, каквито представляват и другите сериозни економически престъпления. Това означава, че трябва да се използват същите следователски действия и техники и трябва да бъдем запознати също с събиране на информация от чужбина. За това е много важно да има разработен план за такъв тип следствия и съответно да има необходимите кадри, които да подпомагат следствието. Както казах по-рано, в Дания имаме такава прокуратура за сериозни економически престъпления, която се е специализирала. Там има специализирани следствени лица, както и специализирани прокурори. Има три етапа при е, предприема наследствени действия. Първи етап тук и прокурорите и следователите работят заедно. Опитах се да ви кажа какво правят следователите в лявата колона, а в дясната колона съм описал това, което правят прокурорите. Следователите поемат инициативата по започването на всяко едно дело. Прокурорът на същото време участва в първоначалния етап, започват заседания, свързани с условия, правни ограничения, времеви ограничения, поемане на отговорност, правна издържаност и така нататък. Има ли такъв е, смисъл или не да се започва делото. След това се обсъжда дали са необходими специални следствени техники, дали ще се използва подслушване или СРС, дали ще се иска информация от банки, друг тип информация. Всичко това се решава на първия етап. Когато се реши, че ще има такъв казус, се определят най-общо сроковете във времето за този случай, за това дело. Прокурорът мисли в крайна сметка за обвинението, за обвинителния акт. Трябва да се наложат определени наказателно-правни мерки, като иземане, претърсване, най-добре би било а, е, да се а, е, задържи самия извършител или някаква възбранителна заповед да има срещу него, за да може да продължат добре следствените действия. Трябва да се вземе избор, да извинете, да се направи избор как да се продължи напред. И прокурора всъщност мисли за това как ще представи този казус пред съда. След това възниква въпроса за обучението. Обучението и за следователите, и за прокурорите. Събирането на данни, както и допълнителни изслушвания и събиране на свидетелски показания от жертви, от жители и така нататък. Има и други допълнителни наказателно-правни мерки – от процесуален характер, където участват и следователите, и прокурорите. Трябва да се види къде всъщност е фокуса на следствието. Ще има ли следствени действия в чужбина? След това се изпращат писма, съдебна поръчка. Имаме Евроюст в Европа, към които може да се обърнем и те могат да ни помогнат И след това съществува и JIT съвместни следствени екипи. Много е важно да има такива екипи, особено когато а, престъплението е свързано и с действие в чужбина. Има екипи, които провеждат разпити, като техниката и методите се обсъждат между следователите и прокурорите. Много е важно и за теб като прокурор, и за съда след това да има аудиторски доклад, защото това ще улесни съда при разбиране на, на случилото се. И а, адвоката на защитата също трудно би оборил един такъв доклад от аудиторска фирма или от аудитор, защото всички аудитори спазват закона и трябва да бъдат обективни. Пак казвам, разпитва се и самия обвиняем, подсъдимия вече. Ако имаме примерно 200 а, подозрения в корупция, престъпни или корумпиращи действия, защо да не изберем 49 или по-малко от тях, за да може да се съсредоточи а, обвинението и да урежем ненужното. Прави се обвинителен лист, говори се с а, полицията за допълнителни следствени действия. След това, разбира се, се започва делото, съда изслушва прокурора и може да вземе предвид още от самото начало какво се случва. След това предварителните съдебни изслушвания. През цялото време, разбира се, се следва законосъобразността, се следи, извинете, Подготвят се документите за съда, трябва да има списък с документи. Стига се след това до съд, начало на самото дело. И ако си мислите, че следствието е приключило, когато е започнало делото, трябва да ви кажа, че това не е вярно. 30 години съм бил прокурор и не е имало случай, в който да не са продължавали следствените действия а, по време на телото. Защото винаги може да се открие нещо ново, което може да се включи, което може да се представи в съда, за да се убеди съда. In some cases, uh, it's beyond reasonable doubt. Понякога е несъмнено случилото се и тогава е ясно, че има осъдителна причина, а, извинете, присъда и трябва да се информират всички власти и органи, които трябва да знаят за нея. Сега ще ви разкажа за едно дело, много голямо, свързано с УНИЦЕФ. Преди няколко години беше това. Норвежки гражданин, 5 години и половина лишаване от свобода, за това, че е приел подкупи за 5,5 милиона норвежки крони, т.е. 730 хиляди евро. Получил е тези подкупи от различни фирми, които са правили поръчки, например, оборудване за водни сонди. Бил е менеджер в УНИЦЕФ, УНИЦЕФ Копенхаген. Още един получи две години, а пък други не бяха, не получиха осъдителни присъди, които бяха част от това дело. От следствена гледна точка, следното бе интересно. Първо, Уницев беше в Копенхаген. Но това е служител на ООН е и така, че трябваше да се снеме първо неговия имунитет. В Дания може да се извърши претърсване и иземане без преди това да е бил снет имунитета. Не може обаче да бъде задържано лицето, разбира се, че не може, но може да се разследва. Може да се правят претърсвания и така нататък, да се взимат а, доказателства. И това е много важно, че имаме такова правило. В другите държави знам, че не е така. Дори не може да започне разследването преди да е снет имунитета в други държави. Много е важно, обаче, при нас, че имаме една такава възможност. Така, направихме обиск, намерихме банкови сметки също така анализирахме банковите сметки. Там имаше транзакции, които показват, че той има сметки в чужбина. Затова отидахме в чужбина, получихме информация за тези банкови сметки и там пак имаше транзакции, които пък ни заведаха към друга банкова сметка – Доста дълго време отне всичко това, защото нова сметка трябва да се анализира, да се търси информация. Задържахме лицето, но около коледа вече трябваше да бъде пуснато лицето. Малко след коледа получихме информация от Швейцария, че и там има банкова сметка с много пари. Обвиняемият обаче, първото нещо, което направи, когато го пуснаха, беше да отиде в Швейцария. И да си изтегли, разбира се, парите от тази сметка. И когато в последствие го питахме къде са парите, той каза, отидах в Монако и ги проиграх в казината и ги няма парите, загубих ги. Разбира се, че лъжеше, но ние така или иначе не можехме да намерим парите. След това възникна въпроса как от тук наседне да разследваме. Това е норвежки гражданин, живее в Дания, но, след... но той се върна след като го пуснахме в Норвегия. Имаше един друг норвежки извършител и други престъпници в Швеция, които бяха завързани, е, обвързани с него. В Дания единствено и само е бил, докато е извършивал тази престъпна дейност. След това вече не бе при нас. Заедно с Норвегия и Швеция се събрахме и направихме съвместен раз, разследващ екип, което беше много полезно. И накрая успяхме със следствието. То доведе до положителен резултат. И след това се питахме къде да започне делото. Имаше практически проблем, да съберем всички тези лица в Дания. Затова направихме споразумение с Швеция и Норвегия и разделихме делото. Така че делото, едното се водеше в Норвегия с а, датски полицаи, които помагаха на норвежките прокурори в обвинителните им действия. И накрая, не зная как да го кажа, но много често, когато до полицията стигне информация, работодателят смята, че е правилно да каже на а, държавния служител, че има информация за него в полицията. Това е лоша идея обаче, защото след като получи тази информация, той веднага започва да предприема действия, които да пречат на следствието. Лесно е да се събере, разбира се, ако има, да се събере информация, но тази информация трябва да бъде а, изключително точна, за да може да започне съдебно дело. Представителя на Френското Министерство на правосъдието, той ще говори за действията и опита във Франция, що се отнася до превенция на корупцията. 15 минути имате, заповядайте. Благодаря, госпожо председател, дами и господа. Първо искам да кажа, че за мен е чест да има възможността да говоря пред Европейския парламент. Също така е много удовлетворително за мен, да ви дам френската гледна точка по предотвратяване на корупцията в нашата страна. Както знаете и както а, показват и действията ви, а, борбата срещу корупцията е световна. Тя е световен мащаб. Тоест, а, а, в грешния микрофон май а, говорих. Да започна ли от начало? Не, не е необходимо. Целта е да се преследват съдебно случаи, е, в които участва корупция. Във Франция те попадат в категорията измами е, има специална служба в Министерството на правосъдието. Е, тя е много добре организирана служба. Има административен е, и технически персонал, т.е. различни видове умения, които позволяват на служителите да разследват и да следват съдебно тези престъпления. Също така е важно да има проекто закони, закони, които да стоят за тези действия. Не само персонал е достатъчен и не винаги е лесно да осъществим намеренията си. Положението стана и по-трудно през последно време, поради естеството на проблема. Това естество а, стана по така разпръснато, т.е. не може да се съсредоточи на едно място. Знаем, че много престъпления а, се отежняват а, в много различни сфери, като например домашното насилие. То включва много различни форми а, престъпления. Това въжи и за корупцията, така че не винаги знаем какъв е най-ефективният начин за справяне. Във Франция имаме две отделни, два отделни органа. Единия е свързан с предотвратяването на корупция, другия постфактум разследва и въвежда в съда подобни казуси. Повтарям, първия е по-скоро с превентивна функция, втория вече разследва и подвежда под съдебна отговорност извършителите на тези престъпления. Имаме Национално министерство или орган за борба с корупцията, което се занимава с потенциални случаи на измами. Той се намира този орган в Париж, Франция. И имаме следователи, както и служители от гранична полиция и митница, като всички тези служители работят заедно. Когато става въпрос за предотвратяване на корупция, това е нещо, по което работим вече около 20 години, от 93-та година насам. Трябва да подчертая, преди влизането в сила на повечето международни договори в тази сфера, като например договора 99-та година на Съвета на Европа, както и текстовете на ОИСР, на ООН, които се въвеждат в началото на 2000-та година и нататък. Тоест Франция предприема действия много преди международната общност да предприеме действия срещу корупцията имаме централизирана служба за преследване на корупцията от 93-та година насам. Разбира се, тя не е паднала от небето, както всички други държави, които се стремят да предотвратят корупцията. Тази служба е създадена след голям корупционен скандал. През 80-те и 90-те години на миналия век имаше огромен скандал, свързан с финансирането на политическите партии. Тогава беше огромен скандал и той доведе до много наказателни мерки срещу дружествата в Франция и в други държави. Има конкретни ограничения върху политическите партии. Те трябва да декларират откъде идва тяхното финансиране. И особено, що се отнася до социалистическата партия, тогава имаше е, нарушения от нейна страна на тези ограничения през март 1993 година. Това доведе до загуба на парламентарните избори, както и на мнозинството, което гласува за президента. Така че в резултат на този скандал бяха анулирани резултатите от изборите. Така че корупцията стана наистина огромен проблем и бе засечена от радара, така да се каже, в национален мащаб. Така че преди около 20 години се създаде тази междуведомствена служба. Тя си има собствен статут. Тя, разбира се, не е напълно независима. Тя е под шапката на Министерството на правосъдието. И заедно с, с министър-председателя и министъра на правосъдието работят по въпросите за борба с корупцията. Министерството на правосъдието отговаря за предотвратяване на корупцията във Франция, а съдиите и прокуратурата отговарят за ам, реакцията на вече регистрирани случаи на корупция. Тоест, Министерство на правосъдието се стреми а, въобще да не се появяват такива случаи с корупция. А, те, разбира се, се нуждаят от по-голяма видимост в действията си, за да може да обхванат всички необходими служби. Следователите в тази специализирана служба ACPC. Аз самия бях следовател, командирован в тази служба. Бях командирован от Министерството на правосъдието да работя в специализираната служба в това си качество службата а, имаме следователи, които отговарят за административни, технически и данъчно-финансови въпроси различни а, държавни служители които са специалисти в областта на данъчното облагане или финансовите въпроси. Всички тези хора се изпращат като под формата на командировани за 4 години. А, моя срок от 4 години беше удължен за работа в тази служба. Разбира се, това зависи дали самата служба го е поискала. През 1993 година, когато бе обнародван закона, специализираната служба SCPC получи двойствена мисия. Първата част от мисията й бе да осъществява потенциално засичане на случаи на корупция и да предоставя ежегодно информация за състоянието на корупцията, т.е. регулярно трябваше да се предоставя този отчет за състоянието на корупцията. Колко случая са регистрирани, колко осъдителни присъди, колко обвинения, колко вътрешни разследвания в резултат на тези обвинения, доколко присъди се е стигнало. Също така документ дали съответния сигнал е подаден от университет или от неправителствена организация. Цялата тази информация се централизира в един ежегоден доклад, изготвен от службата. И този доклад представя състоянието към момента във Франция. Имаме източници от университетите, които допринасят за съставането на този доклад. Той преследва две цели. Публикува се този доклад. Това е последното издание от 2011 година. Подарявам го на председателката. Този доклад се подава към министъра на правосъдието и към министър-председателя. те могат да разгледат този документ. Разбира се, той е общо достъпен, той се публикува от френско издателство, както е наличен и онлайн. А, също в този доклад се предлагат и реформи в законодателството с цел да се подобри борбата срещу корупцията и измамите във Франция. А, в доклада от 2011 година, който излезе през юли 2012, разбира се, а, има известно отстояние във времето, докато се изготви доклада и публикува. И проведохме проучване за подаване на сигнали за такива случаи в публичния и в частния сектор във Франция и показахме, че положението, което е свързано с публичния сектор, възоснова на проучени 40 казуса, при които са открити правонарушения и за тях е подаден сигнал до прокуратурата, тук става въпрос за всички случаи на корупция и има абсолютно задължителна а, норма, че при подаване на сигнал а, той трябва да бъде проучен. Това задължение обаче не се а, съпътства автоматично от санкции и наказания – а когато има подаден сигнал, не следва веднага а, наказание и а, освен това, естествено, има защита за подалия сигнала, а, защото ако подадат сигнал за корупция в държавната администрация, а, те стават обект на възмездие и на отмъщение, така че а, така или иначе не биха могли да бъдат дадени 100% гаранции а, и защита на тези хора, на тези лица, но са предвидени механизми в закона, за да бъде осигурена тази защита. Тези принципи обаче не винаги се прилагат. Имало е случаи инциденти на тормоз, на отмъщение срещу служители и служителите вярват, че това е в резултат на факта, че те са подали сигнал към прокуратурата. Държавният служител, който информира властите за правонарушение, за измама, в резултат на нормалната административна работа, трябва да се ползва от защита. И понеже сме установили известни недостатъци в тази сфера, сме предложили как да бъде усъвършенствана системата за защита на онези, които подават сигнали, така че се надяваме правителството да излезе с предложения как това да стане. Също така сме представили картина на корупцията в страната. Част от нашата цел при предотвратяване на корупцията е да се опитаме да анализираме какви са причините, които са довели до извършване на правонарушението гледаме случаи, при които не съществуват контролни механизми или те са дефектни, не действат ефективно и са позволили по този начин извършването на това престъпление. Ако някой бъде преследван съдебно за извършено престъпление, и аз го знам това как става, понеже съм бил прокурор дълго време, една от причините, поради които е извършено правонарушението, като тези причини трябва да се документират надлежно, това, което правим в службата е да документираме всички причини, които са довели до правонарушението, за да се опитаме в бъдеще да предотвратим тези причини. Ще ви дам един кратък пример, за да не отне много от времето. Преди около година тук в Северна Франция, не много далеч от тук, полицията спира лице, което се опитва да извърши малко престъпление, опитва се да влезе в колата на друго лице. Няма френски документи това лице и показва всъщност фалшива френска лична карта, много добре ламинирана и полицията придобива впечатлението, че това е френски гражданин. Полицията осъзнава, че в местните органи на самоуправление има служба, която да провери къде е направен този документ – Оказва се, че има връзка с случай на пране на пари и този канал позволява на граждани да получават фалшиви френски лични карти. В резултат от това местния общински съвет или там местните органи на властта подвеждат това лице под отговорност и го осъждат. Но докато се осъществяваше операцията престъпниците успяха да издадат още стотина 200 фалшиви френски лични карти. така че си зададохме въпроса как е можело да се допусне това. и анализа показва, че има какво да се желае и има какво да се направи за усъвършенстване на превенцията. Тук имаме участие и на компании, частни дружества, национално ниво, които могат да подават сигнали или да ни показват някои недостатъци в системата, за да се опитаме да ги отработим. Така че в доклада са анализирани тези пропуски. Друга функция на службата е да реагира на искания за становище. Ако да кажем министерства, местни прокуратури или други органи ни помолят за становище, кметове, общински съветници, а също така хора, които работят в частни компании, които осъществяват някаква работа в полза на държавата. Цялата цел е да се предотврати корупцията и да анализираме дали дадена ситуация е рискована, във връзка с корупцията, дали позволява на даден пазар или сфера да бъде инфилтрирана от измамници, от хора, които злоупотребяват с положението си и се опитваме да интервенираме, да коригираме тези случаи. Тоест нас ни молят да издадем тъй нареченото техническо установище, полза на съответния орган, който го е поискал, за да се установи какви биха могли да бъдат усъвършенстванията системата. Работим и с прокуратурата, изпращаме всичките си дела, които сме анализирали. Всеки получава свой екземпляр, също така и гражданското общество има думата. Тоест има две основни задачи, поставени пред службата. А, диверсифицирали сме дейността си последно време, но ако имам още няколко минути, ще разкажа. Първо, ние се занимаваме с обучение и повишаване на информираността за измамите и а, корупцията. Смятам, че осъзнатостта а, е много важен елемент а, сред, а, например, а, а, контингента на полицейските училища, на а, факултетите по право, сред прокуратурата и така нататък. Когато а, всъщност ние се занимаваме занимаваме с бъдещите полицаи, прокурори и така нататък. Също така говорим с малки, големи, средни частни компании, Принципно големите компании са склонни да спазват стрикно правилата, докато малките и средните са по-податливи на корупция, тъй като са на местния или национален пазар. Когато имате частни компании, които работят международен план или в трансграничен, тогава може да има по-малко уязвимости. от края на 90-те години вече има влезли в сила международни конвенции и договори. Аз и няколко други колеги работим с групата по корупция към ОИСР. Също сме част от работната група Греко, така че участваме в всички тези форуми. Също така групата за превенция на корупцията към Г20. 2010 година беше създадена тази група. Аз съм член на тази група също така. в Европейския съюз има други форуми също така. специализираната група за борба с корупцията и измамите е част от програмата за обучение на съди, също така и е, обучителните програми за борба с корупцията. Така че ситуацията не е идеална. Необходима е политическа воля с цел по-ефективна борба срещу корупцията, но и при нас има ново правителство, нов президент. Те се ангажира с борбата срещу корупцията. Знаете, че когато има достатъчно политическа а, воля, нещата стават по-лесно и всеки момент е правилния за засилване и укрепване на борбата срещу корупцията. Още веднъж ви благодаря и за вашата работа в тази сфера. Благодаря. Сега започва дебата. Давам думата на координаторите. А, госпожа Файон е първа. Hvala lepa, predsedujoča, и на hvala благодаря, госпожо председател. Благодаря и на нашите двама гости. Благодарим за техните чудесни а, представения. Аз съм от Словения и искам да задам няколко въпроса. В Словения се говори много за отделни криминални престъпления. А, в Словения има много истории свързани с корупцията. Но от друга страна, много рядко се случва така, както и в моята страна, че тези, които са обвинени, биват осъждани. Моите въпроси са следните. Има ли а, данни за това колко средства се изразходват а, за борбата срещу корупцията на национално ниво? Какъв процент от БВП? Какъв, какво е нивото на доверие в държавните институции, защото знаем, че доверието в тях спада. Има много звена, които са съставени за борба срещу корупцията. Но хората, които биват назначавани от тези специални органи, комисии, инстанции и така нататък, това са хора, които са подложени на натиск. Може ли а, тези комисии, инстанции и така нататък да си вършат работата ам, спокойно и да останат а, безпристрастни? В много от а, обвиненията, свързани с а, корупция, последствие се отеглят, защото свидетелите не са защитени. Има ли вариант да бъдат защитени свидетелите по време на съдебно производство? А, проблемът в моята страна и в тази част от Европа е а, дребната коруп, корупция, защото едрата корупция вече е изкоренена. Ам, защото нашето общество функционира въз основа на корупцията. Е, наскоро комисията в Любяни, която се занимава с корупцията, каза, че се занима, че нашата страна се управлява от банковия сектор. Голяма част от банковите институции са корумпирани, но това е хората имат ограничени възможности. Много лесно някой може да бъде включен в а, а, някакви корупционни практики и изделки. А, няколко, на няколко милиарда евро възлизат а, загубите следствие на корупция. банките и държавните компании а, са застрашени до по-голяма степен от корупция, защото те разполагат с по-крупни капитали. Благодаря, господин Ютандан, от името на АЛДЕ. Благодаря и на двамата оратори за много интересните презентации, въпреки че те бяха различни по своето съдържание. Искам да ви попитам за съвместния екип за разследвания нашата комисия се занимава с трансгранични престъпления. Вие споменахте, че има трансгранич, трансгранични престъпления и техния брой се увеличава. Искам да попитам каква е, какъв е вашия опит с тези съвместни екипи за разследване, по какъв начин функционират те, кой плаща за тях. Ам, може ли да се лишите от най-добрите си хора, за да ги спратите да участват в такъв екип? докато вие имате нужда от тях в вашето звено, кой отговаря, кой контролира работата им, така нататък. Как може да се подобри дейността на тези звена? Дали може този екип да функционира като ФБР, да има трансгранично сътрудничество? Какъв е вашият опит в тази област? La parola adesso all'onorevole Gabriel. Госпожа Габриел има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз е, също имам въпроси към ораторите. Първия въпрос е към господин Денкър. Благодаря ви много за вашата подробна презентация. Ви описахте един процес, който функционира относително добре и този механизъм се основава на сътрудничеството между всички участващи институции. Имам въпроси. Имаше ли някакви пречки по време на координирането на това сътрудничество? Какво беше направено, за да се гарантира доброто функциониране на тази координация и тази координация да е постоянна. Другият ми въпрос е свързан с евентуален план за действие и назначаване на персонал. По какъв начин се обучава пер персонала? Благодаря и на другия оратор. Аз направих няколко сравнения с нещата в моята страна, защото структурите в нашата страна са много близки с тези в вашата. Сега, два въпроса и към ваша отправа, господин Бади. По какъв начин съществява координирането между отделните административни нива, национално, международно и така нататък? Какви методи се използват, за да се набира информация? И накрая, какви ам, доказателства се ползват? Вие казахте, че в доклада са направени предложения за промени в правителството и в администрацията. Какво обаче се прави? Дали правителството ще изготви такива предложения за реформи? И а, кой е централният орган, който а, наблюдава нещата? Защото е важно да се вижда как функционират структурите. Следващия оратор. Сондергард. Сега ще отправя един въпрос към двамата оратори. До каква степен хората, които подават сигнал, са важни за започването на следствени действия? Случва ли се често така, че при подаване а, на сигнали а, се получава информацията, както ви обяснихте в случая с норвежкия гражданин, в а, който случай той е предоставил информация. А, колко често тези хора, които подават сигнали, играят положителна роля. Другия въпрос е отправен най-вече към господин Денкер. И въпросът ми е каква е причината да няма толкова много корупция в Дания? Каква е причината за това? Може би и това се дължи че, на това, че разследването ви е перфектно, но едва ли е така. Каква е причината за това, че има толкова малко корупция? Grazie, adesso la parola all'onorevole Kirchhoff. Господин Киркоп. Тимоти. Um, Благодаря, госпожо председател. Искам да се позова на коментарите на правени господин Нютон Дан. Аз а, съм, бях член на парламента, когато се присъединих а, към е, разследваща група и трябваше тогава да се създаде нова ера на е, координация и сътрудничество с разследващите органи, между разследващите и правоприлагащите органи. Оставам с впечатлението, че е, резултатите са доста незадоволителни и е, откъслечни, защото ситуацията е различна в отделните държави членки. Участи има се вижда и неохота от страна на много правоприлагащи органи да споделят информация, свързана с техните разследвания и с неохота си сътрудничат с другите органи от другите държави и членки. Важно обаче е да бъдат премахнати бариерите пред сътрудничеството между отделните органи, да могат разследващите екипи да си сътрудничат при а, разследванията. Освен това, Искам да кажа, че въпросът на господин а, Нютън е много важен, защото за нас ще е голям успех, ако тези екипи, международни следващи екипи, а, отбележат успех. Колегата Гомеш. Based in the experience in my country. Ам, в моята страна има някои, няколко разследвания, свързани с високопоставени лица, но нищо не се случва. Става въпрос за корупция на високи нива. Особено когато има доказателства, които водят до разследвания в други а, страни, тогава нещата се затлачват още повече. А, например, има и случай за закупуване на подводници от Португалия през 2005 година. Закупуване от немска компания и възоснова на разследванията, направен, обвиненията от, отправени от а, прокурора в Португалия разследването се замразява. Като резултат, обаче в Германия министърът на, на вътрешните работи е арестуван, а в Португалия обаче не се случи нищо наистина вече ни е писнал. Имаше и друг случай в медиите, в случаи в които добрия прокурор, който се е свършил добре работата, е бил сменен с друг прокурор. Има и друг случай в медиите – в който прокурор казва, че немските прокурори не предоставят документите, които са необходими. Аз писах на немския прокурор от Мюнхен и той каза, че всичко са дали каквото е трябвало да дадат. Искам да ви попитам, от гледна точка на вашия опит, как, се случва това сътрудничество? защото разследването е започнало 2008, 2008 година, а съвсем наскоро са били изпратени документите от а, Германия, които са били необходими. От гледна точка на вашия опит, как се осъществява това съдебно сътрудничество извън рамките на Евроюст? има и случаи, в които става въпрос за много щекотливи теми. Няма нужда да ви напомням кой е бил а, премьер а, в Португалия а, по това време, господин Барозо. Колегата Борселино. Е, Благодаря. Прокурорът Денкер ни обясни как функционира правосъдието в Дания, особено що се отнася до корупцията. Показани и конкретен случай, като описа какво се е случило. Имам един въпрос, нещо любопитно за мен. Колко време отне от началото на следствието до осъдителната, осъдителната присъда? Много често продължителността е огромна. И поне в моята страна това много често води а, до давност, изтичане по давност. Така че много работа се върши, накрая нищо. Разследва се и така нататък, но заради сроковете не може да се овладее ситуацията. Та, колко продължи това следствие и е, достигане на присъда, колко време мина. След това тези съвместни е, разследващи екипи. Многократно чувам, че се споменават в различни изслушвания. Те са важен инструмент, вярно е. И в моята страна те са важни, ние съм убедена в това. Защо се използват толкова малко обаче? По економически причини или, или нещо друго? Вярно е, че струва доста пари един такъв инструмент или пък има някакви нежелания в различните държави? Господин Татарелла. Госпожо председател, и аз имам един въпрос. Искам да разбера в а, тези две държави кога е излязъл последния закон за борба с корупцията и какъв е бил дебата в парламента, колко е продължила а, законодателната процедура по приемане на такъв закон. За, имате ли нови искания за промяна на законите е, за борба с корупцията във вашите две страни? Благодаря. Сега ще дам думата на нашите оратори и един простичък въпрос искам да задам преди това обаче. Не знам, ще видим, може да е ми се стори съвсем елементарен. По време на следствените ви действия, колко пъти политиката, имам предвид политици от определено ниво, са пресичали пътя на вашите следствени действия. И успяли ли сте да водите следствия срещу политици и да има осъдителни присъди срещу тях? Давам думата на господин Денкер и след това на господин Бади по 5 минути на всеки, за да свършим на време. Uh, thank you very much uh, for all uh, these questions. Благодаря ви много за въпросите, които ми зададохте. Смятам, че ако трябва да отговоря на тези въпроси, както си трябва, надълго и на широко, ще ми отнеме няколко дни. Но ще се опитам да дам всичко от себе си. Сега въпрос беше зададен за това колко пари се изразходват за предотвратяване на корупция и в Дания кол, какви суми се изразходват за разследвания и колко ни струва борбата с корупцията в Дания. Трябва да кажа, че не мога да отговоря на този въпрос, но не мисля, че е много. Защото трябва да кажа, че аз отговарях за справянето с корупцията, за разследванията и обвиненията. Разследваните и преследваните, извинете. Освен това следях и корупцията в Европа. Срещах се с Греко, представители на ОИСР. Не смятам, че мога да, да твърдя, че изразходваме много средства за борба с корупцията. Това не не искам да кажа, че ние не можем да, да открием корупцията, която, когато тя се появява имаше случай, опитахме се да го а, приключим за две години. Аз бях скептично настроен, казах, че ще ни отнеме 4 години, защото трябваше да се извършват разследвания в чужбина, в няколко страни, в които ние трябваше да отидем, да съберем информация. Така че ни отне 4 години да разследваме случая и а, една година отне делото в съда. въпреки всичко ние се опитахме да ускорим нещата, но сложните случаи, заплетените случаи отнемат време. През цялото време полицейските и разследващите власти работят съвместно, обсъждат начините по които да действат и така нататък. съвместните екипи за разследване. Трябва да кажа, че а, опита ми от тяхната работа е много положителен. Най-прекрасното е, че ако имате случай във вашата страна и трябва да получите информация от чужбина, трябва да изпратите писмо, с което да помолите за помощ. Отнема време обаче, защото е важно във вашата страна да се предприемат мерки, но това е нещо важно за вашата страна. В другата страна те си имат други грижи. А, и това писмо, което изпращате, се а, отмества на страна. Затова е хубаво да се обадите по телефона и да кажете, получихте ли писмото, какво се случва. Ето защо в те, такива случаи е хубаво да има съвместни а, разследващи екипи, които да разследват случая. И вие няма нужда да изпращате това писмо. Само вдигате слушалката и се обаждате. Евроюст а, прекрасно координира а, такъв тип дейности. Координира заседанията и срещите може да се обадите на Еврис, кажете, ало, ние имаме такъв и такъв случай и а, те а, ще се обърнат към съответния а, колега в съответната страна. А, нещата се стиковат, организира се среща в много кратки срокове. Може да се разберете как да действате, какво да правите, какво да не правите. Разбира се, когато хората се съберат, е важно да се знае кой за какво отговаря, кой какво решава. А, дали може да се постигне съгласие. Но ако а, има воля, се стига и до а, съгласие, се стига и до положителни резултати. Смятам, че работа на екипите е много успешна. Може да се каже, че в нашата страна разследването. Извинете, ние имахме а, много добър опит с тези разследващи екипи. Друг въпрос, свързан а, с а, съвместната работа между полицейските а, власти и прокуратурата. Как те се справят с сложните случаи? Полицията се занимава с случаи, които те смятат за много важни и много интересни. И когато разследвате даден случай, винаги намирате информация, която е още по-интересна от тази, с която вече разполагате. Това е така както а, единият пали мотора, пък другия казва на къде да върви кораба. Разбира се, може да има а, дискусии и от двете страни за това кое е правилно и кое не. Но капитана е този, който задава посоката. А, значи, прокурорът в този случай отива в а, съда и а, възоснова на вече получената информация а, прави обвинението. Гради обвинението. Масни Кройтна може да ви разкаже за академия която се занимава с корупцията. Това е нещо много до... Това е една много добра практика. Там се извършва обучение по различни случаи. Извинете, малко се отнесох. Старите обучават младите. Разбира се, може да се организира такъв тип обучение, но има и много различни видове други обучения, които могат да бъдат проведени. Явно ми трябваше повече време, за да се изкажа. Но се е, опитах да отговоря на въпроса на моя колега, защо ние не сме толкова корумпирани в Дания, или пък все пак сме корумпирани. В Дания не не можем да осъзнаем всички тези а, шокиращи случаи, които бяха разказани тук, свързани с корупция. А, това наистина са истории, които трябва да бъдат отразени в медиите. Смятам, че не само Дания, но а, въобще скандинавските държави не познава тази практика за даване на подкупи. Е, разбира се, има измами с данъци и други финансови злоупотреби, но а, подкупа не е част от а, е, корупцията в нашите страни. Сега, относно а, е, датското правило, свързано с корупцията – има корупция в частния сектор. Тя съществува от стотици години. През 2000 година беше е, изменено законодателството, беше променен закона, защото ние трябваше да приемем Конвенцията на Света на Европа, е, Конвенция за борба с корупцията. Така че трябваше да предприемем съответните действия, за да можем да се присъединим към тази конвенция. Мога да продължа, но виждам, че председателката не иска да говоря повече. Но, но, да... Мистер Денкер, и лей... Господин Денкер, иска ми се да отговорите дали е имало разследване на политици при вас. I just waited for that question. Точно този въпрос чаках. Преди няколко години имаше такъв случай с политик. Той беше кмет а, в една част от Копенхаген. Беше също така и депутат. Дори имаше възможност да стане министър-председател ако не беше пил прекалено много червено вино. Две неща извърши той. Не деляше личните си средства от тези на общината. Общинските бяха като негови. Обичаше червени, червено вино и най-вече, когато го черпат приятели червено вино. на всички заседания пиеше червено вино. Не знам как може да пие толкова много вино човек, обаче ето, той пиеше. И дори оцеля след цялото това вино. Интересуваше се също така и от спорт. Притежаваше футболен отбор и още един друг отбор. По хандбал. Правеше им преводи на тези клубове от пари на общината. Като завишаваше а, суми в а, фактурите на общината. Така че общината получава една част, извинете, поръчителя на определена обществена поръчка в общината получава или плаща част от парите, а другите пари отиват за спортния отбор. А, и лъжеше за економиката в общината си, защото постоянно казваше в нашата община всичко е отлично, а то не беше толкова добре. Поради всички тези причини той бе осъден. В Дания, както казах, претърсваме както и вземаме доказателства, без да снемаме имунитет. И така, разследването започна с такъв тип а, действия. А всичко стартира от а, някои статии във вестниците, които говореха за злоупотреба с обществени пари. Той тогава бе в чужбина. Извършихме обиска и в дома му, и в кметството, и в офисите на футболния отбор, и защо навсякъде, където смятахме, че можем да намерим информация. След това продължихме с разследването и след година се обърнахме към парламента и поискахме снемане на имунитета, защото вече смятахме да излезем с обвинителен лист. Всеки път, когато прокурор отиде в парламента и поиска сваляне на имунитет, имунитета се сваля. Няма дори един пример, в който имунитета да е, свалянето на имунитета да е било отказано. Това е немислимо. Немислимо. Полицията или прокуратурата да се обърне към парламента, да поиска снемане на имунитет и това да не стане не. Тогава всички казват да, трябва да се направи, защото така се работи в Дания. Та, той получи осъдителна присъда. Всъщност се заведаха две дела а, срещу него. Първото беше за парите, които той прехвърля на спортните си клубове. Защо махнахме от а, основното дело това? Защото имаше други лица, които бяха въвлечени. Имахме още едно дело, по-малко всъщност това бе по-малкото дело, за парите, които от общината са отишли в футболния клуб и след това по-голем, по-голямото дело, по-големия случай за лъжите му за економиката, за червеното вино и всичко друго, което бе извършил. Правим всичко възможно обикновено да ускоряваме процедурата. Една година бяха следствените действия – Неговите адвокати обаче се опитаха да направят всичко възможно да няма изобщо такова дело. Е, и цяла година отне преди да се стигне до съдебно заседание. Когато обаче то започна, отново пак се бореха срещу нас много силно. Така или иначе, всички работеха против нас, малко или много. Седем години отне е това. Но пък две присъди, две осъдителни присъди, всяка по две години лишавана от свобода. Така че това беше успех за нас. Благодаря. Господин прокурор, преди малко казахте, че не представлявате датското правителство, не представлявате нито една датска институция, така че ще можете да изразите всичко онова, което сте видели, т.е. опита си. Коя политическа партия, от коя политическа партия беше този кмет? <laughs> You can't put such a question. Не може да се задава такъв въпрос. Uh, well, I, I, I don't know. Uh... Не зная. Не зная. Нито съм ляв, нито десен политически убеждения. Аз съм някъде по средата, но това няма нищо общо с работата ми. Ако ме питате дали съм се опитал да подобря датската държава. That, um, I think, uh, uh the, the punishment uh, for bribing Мисля, че наказанието за подкуп на държавен служител, което е само 3 години, трябва да бъде увеличено на 6 години лишаване от свобода. Заедно с наказанието за корумпиране на физически лица. Както и търговията с влияние, според мен, трябва да бъде криминализирана в Дания, а тя не е. Не защото посредника е обещал нещо, а защото, когато тече следствие, Обикновено парите могат а, да бъдат проследени до конкретно лице, но не могат да бъдат проследени до държавния служител. Човек, който е получил парите, явно е свързан по някакъв начин с държавния служител, но не може да докажеш връзката помежду им. И не може да докажеш, че държавният служител е получил парите. Или пък, че по някакъв начин решението, което е взел държавния служител, е свързано по какъвто и да е начин с парите, получени от това междинно лице. Ако обаче в закона има престъпен състав търговия с влияние, то тогава може да получи наказание, защото може да се каже, че това лице е оказало влияние върху държавния служител. а той не може да бъде наказан, но може да накажеш този, който е получил парите. И затова смятам, че търговията с влияние е много полезно като престъпен състав. Благодаря. Сега ще дам думата на господин Бади за неговия отговор. In Italia c'era un magistrato. Uh... Един магистрат в Италия, който бе убит от мафията. Той казваше Follow the money, следвай парите. Той бе убит през 92 92-а, господин Фалконе. Остават конкретни следи. Казахте, че в Дания не е необходимо да се свали иму... имунитета. Аз познавам някои държави. Казахте, не е необходимо, защото никой не би отказал. Аз познавам една държава, в която това не се случва защото веднага парламента казва, а не, няма да свалим този имунитет. Така че давам думата на господин Бади за неговия отговор. Благодаря, госпожо председател. Ще се опитам наистина а, да отговоря по-бързо. Имаше въпроси, които бяха свързани с превенция на корупцията. След това ще отговори на въпроса за това се случва, какво се случва с, с съвместните разследващи екипи и какво правим при корупция. Първо, борбата с корупцията на превентивно ниво. Словения, България и други държави. Според мен всичко зависи от а, нивото на корумпираност на конкретната държава. Превенцията на корупцията, борбата с корупцията в глобален смисъл в определени държави, в които корупцията е проникнала всички нива, от най-дребния публичен служител до министрите, то тогава вече това става въпрос на реформа на държавата и едно добро управление. Тоест, трябва да има политическа воля в държавата, за да се преобърне всичко но и международната общност трябва да помогне на такива държави, най-вече европейските институции. След това за държавите извън Европейския съюз, например държави от Близкия, Средния изток, Северна Африка, където а, корупцията е ендемична. Според а, някой тя е преразпределя парите, защото получавате като държавен служител ниски, имате ниски доходи и съответните средства ви помагат да живеете още една седмица добре. Или пък ако катаджията ви спре и иска от вас някакви пари, а вие получавате ниска заплата, еми иначе трябва да се направи реформа на държавата, на държавните институции. И това трябва да стане с помощ на държавните учреждения. Сега, вътрешното ниво на корупция в държавите. В Франция ние нямаме високо ниво на корупция, защото тя не е проникнала всички нива на държавата, но имаме нужда от конкретни действия в конкретни сектори. Например, два основни такива, които са и в други държави, най-вече местните органи на властта. Има децентрализация на френската държава, Както знаете, имате кметове, общински съветници и така нататък. И ако има на втория сектор държавни поръчки, защото там има огромен риск за корумпираност и там трябва точно да се насочи превенцията с участието на лица, които да подават сигнали и така нататък. След това предприятията, които разбира се пак са свързани с държавните поръчки, отново въздействие едни на други между частните и държавните организации. Вярно е, че има много полицаи, които са в затвора за корупция. Това е вярно, случва се, но това не значи, че цялата администрация е напълно корумпирана. Не трябва да се мисли така, пък и не е така. Господин Содергард каза, Голямата част от случаите на корупция се разкриват поради това, че има лица, които подават информация. В Франция няма достатъчно такова, такава практика, нямаме толкова много лица, които да подават сигнали съвсем случайно най-често се случва. Да речем, поради някакво друго наказателно производство или изобщо производство, което тече, се разкрива, че има, да речеме, фалшифициране на баланса на някое предприятие и след това се питаме защо е станало така. Затова в края на 80-те години, ако помните, имаше един скандал с политическите партии, защото банкротира едно публично дружество в Марсилия и оттам изведнъж се отвори котията на Пандора. След това регионалните сметни палати са тези, които контролират а, обществените предприятия. Правят го и съответно те сигнали, сигнализират а, прокурора на централно ниво за корупция в а, местните камери. Друг разследвания е финансовата следствена служба. Имаме едни групо, групи, финансови групи, които би трябвало да се борят срещу прането на пари и които известяват в случаи на подозрения за пране на пари. Има лица, които получават е, много средства в брой и ако националния прокурор бъде известен, например, последните три осъдителни причини за, присъди за корупция бяха на директори на, от, на а, съответни предприятия, които са получавали средства, което е сигнализирано от а, ГАФИ. Не можем да налагаме възбранителни заповеди, нито пък да налагаме на парламента своите предложения. Единственото ни правомощие всъщност е да публикуваме нашия доклад, да го оповестяваме пред обществеността, но често става така, че някои препоръки да бъдат последвани, а други не. От 2010 имаме едни препоръки, които казват, че асоциациите, които трябва да се борят срещу корупцията, могат да станат страна в гражданско дело, в граждански иск. И, пред, и президента обяви всъщност тази процедурна реформа. Това са дребни неща, ще кажете, но те са част от положителните стъпки, които се предприемат. Закона от 73-та, където се говори а, за съответните разпоредби, задължава всяка една организация да се бори с корупцията, всеки проект за закон, всеки декрет трябва да настоява за честно изпълнение на задълженията. Всички граждани трябва да разполагат а, с тези инструменти. Получаваме писма от всички, защото гражданите могат да ни пишат. И когато получа едно писмо от гражданин, чета го и съответно, ако смятам, че трябва да има разследване, го предавам това на прокурора. Но е хубаво всичко това да бъде описано и в закона. Не ми се иска да си тръгнете от тук, като си мислите, че във Франция а, всичко изглежда прекрасно. Не е така функционира добре според мен, но отново има нужда от усъвършенстване. В своя доклад съм писал по този въпрос. Сега по наказателно-правните въпроси за съвместните следу... разследващи екипи. Не се занимавам само с следствени действия. В близкото минало като прокурор съм участвал в такива съвместни следващи екипи, много са полезни. Първите такива бяха в, на началото на 2000-та година с влизането сила а, на един документ по време на Испанското председателство, най-вече 2004-та, борбата с тероризма и контрабандата на дрога. И аз бях изпратен като френски прокурор да работя в Испания по тези въпроси. Занимавах се точно с борбата с наркотрафик а, и а, дрогата. Много добре функционира тогава този екип. Също така се борехме срещу фалшивите банкови карти. Имаше един екип, който работеше но Всичко това, пак казвам, струва много пари. Имаме ентусиазъм харесва ни да работим така, но пък в момента, както знаете, всички бюджети са урязани, а, липсват хора, липсва бюджет, защото от друга страна е необходимо и полицая да говори двата езика. Трябва да познава наказателно-правните разпоредби и в другата страна, за да може да изготвя и документи в а, другата страна, а не само да се пишат съдебни поръчки. Така че това е много добър а, инструмент на междуправителствено ниво за сътрудничество в наказателно-правните дела. Нямаме прокуратура на европейско ниво, така че тези е, екипи са много положителни и трябва да бъдат подкрепени. Що се отнася до съдебното сътрудничество в международен план, питахте вие и за Португалия, има и други инструменти от конвенцията от 29 май 2000 година за обмен на информация между прокурори. А, много е важно също така да има и преки контакти между а, нашите прокурори. Това не е добре развити, но в а, някои случаи всичко зависи и до личния стимул, до хора, които биха искали да участват в това международно сътрудничество. В края на 70-те бяха съдя на първо ниво, когато се правят изслушвания преди началото на делото, трябваше да пътувам от град в Италия и тогава си мислех, че Боже, отивам на края на света, а това са стотина километра, ми се струваше толкова далече. Сега изобщо не е така, сега е съвсем нормално, всичките ни магистрати пътуват, така че наистина може да има значителен напредък. А ние не сме разследвали а, политици, аз оказвам натиск върху политиците, върху мен не. антикорупционните власти трябва да работят достатъчно добре, за да може по никакъв начин никой да не оказва въздействие върху тях. Трябва да показват тези органи, че са полезни и да искат необходимите средства. Корупцията във Франция, големи значими дела. Последните години имаше такива. Бивш министър-председател, т.е. президент на републиката. Не е много лесно, както знаете, нито пък е много бърза процедурата. Но мисля, че посредством разследващите съдии, които са много а, полезни, защото при нас се говори, че са близо до властта, някои ни критикуват за това. Не мисля така, аз съм бил такъв, но мисля, че това са независими магистрати. Те могат да действат достатъчно бързо, за да могат да откриват такива дела по един удовлетворителен начин. И накрая за последните закони за борба с корупцията, както в много други държави, ние правим просто изменения на наказателния кодекс, не приемаме много нови закони. Има съответни конвенции, които подписва Франция и затова правим поправки след това в законодателството. Що се отнася до корупцията, имаме нов закон от 2000 та година, сравнително нов. След това ратифицирахме една от конвенциите, която преддефинира борбата с корупция 2005-2007, търговия с влияние, международна корупция. Така че, приемайки тези конвенции, ние след това променяме и националното законодателство, а, за да може те да отговарят на международните ангажименти, които сме поели. Надявам се, че отговорих на всички. Благодаря. Uh, Много ви благодаря, господа, за това, че отговорихте изчерпателно на зададените ви въпроси. Не искам да ви задържам повече, но двама от депутатите, Данов и Вала, искат да отговорят на това, което вие казахте. Искам да ги помоля да бъдат кратки. Господин Нютандан. Дан пръв. Благодаря, господин председател. Пак по въпроса на съвместните разследващи екипи, понеже говорим за европейски престъпления. Вие много добре, много елегантно, много полезно ни описахте как те работят по успешен начин, но това, което мен ме притеснява, е, че всеки ден по улиците на Европа се контрабандират фалшифицирани продукти, DVD-та и така нататък. Значи, освен на официалните продукти, се появяват и фалшификати. Значи, те са дошли от някъде, от други държави, извън Европа. Значи, това са международни престъпления. Освен това, кражба на луксозни коли, които отиват в бившия Съветски съюз, за малко да кажа Съветския съюз, но той вече не съществува. Също така пристигат наркотици от Колумбия, Афганистан, киберпрестъпления, финансови измами, също така кражба на интелектуална собственост, търговия и контрабанда на цигари, наркотици и така нататък. Всички те са международни престъпления, в които участват по няколко държави. По какъв начин се сформират съвместни екипи? по какъв начин ще изтеглите съответния персонал, които да работят в тези съвместни екипи и в същото време останалите служби ще се занимават с хилядите останали престъпления, които се случват по улиците. По какъв начин ще се справите с този проблем? Този проблем е към господин Бади, е, вероятно, но преди да отговорите, ще помоля и колежката да си зададе въпроса. Благодаря, господин председател. Аз също имам въпрос е, за френския експерт. Беше споменато, че френското законодателство ще се реформира и въпросът ми е следния. Не смятате ли, че разумно национал... националното френско законодателство да даде един импулс за създаване на такова законодателство на европейско ниво. Разбира се, трябва европейското законодателство да бъде хармонизирано с националното, защото трябва да се вземат предвид културните особености и традиции. През 80-те и 90-те години беше обяснено как е, каква е била ситуацията във Франция, че при разследванията са били разкрити редица случаи на корупция. Предполагам, че през 80-те 80 и 90-те години в Франция е имало много сериозни а, коруп... случаи на корупция, свързани с обществени а, поръчки за управление на водите. Защото и от тогава е въведено законодателство, строго законодателство за отдаване на концесии. дали сте наясно и дали имате информация за а, вашето законодателство, дали то е толкова стабилно, че вече не води до появява, появата на нови корупционни случаи. Господин Бади, искам да ви помоля да се въздържате от изчерпателен отговор, може би съвсем накратко. Да, съвсем в няколко минути ще се впиша. По отношение на законодателната реформа, аз изразявам постоянно желанието си за подобряване и промяна на законодателството, за да стане борбата с корупцията по-добра. Сега не съм сигурен дали правителството ще процедира по-нататък с тези законодателни реформи. Що се отнася до реформите, които бяха осъществени по време на миналото правителство и които в момента се осъществяват на практика, подобряват административните практики в рамките на деклариране на финансови интереси, деклариране на финансови активи. Така че със сигурност ще се появи някакво законодателство в тази сфера в резултат на проекто закона, който в момента се разглежда. Това ще добави към а, съответно административната специфика на всяка държава. А, търси се известна степен на хармонизация. Това би било много полезно за подобряване на положението, защото това ще въжи на, европейски, на европейско ниво. По отношение на обществените поръчки, на пазарите на концесии, обществени поръчки, наистина това се появи като въпрос в дневния дневния ни ред през 80-90-те години. Може би това не е проблем в други държави, но а, беше намерено решение на този проблем, обаче то е доста сложно в момента. Нещата са уредени по много сложен начин. Дефекта според мен е, че сега ние искаме да съществува процедура по мониторинг или наблюдение, което да се осъществява като функция от прокуратурата на областно ниво, на регионално ниво и загубихме централизираната си възможност да направим обзор на нещата. Този мониторинг или последващи действия се осъществяват едва след факта, т.е. нещата вече са станали, когато има вече е аудит, когато има последваща проверка, можем да предприемем постфактум действие. Но иначе по време на процедурата това са областните прокуратури, които отговарят. Системата, която дойде в резултат на реформите, всъщност стана много комплексна и сложна и сме изгубили до известна степен последователността. Всъщност се отдалечаваме от действителните извършители на неправомерните действия. Това е един от пунктовете, които се опитваме да подчертаваме в докладите си. Благодаря господин Бади. Благодаря на господин Денкер също така. Благодаря ви за отговорите. Продължаваме незабавно към следващия панел. Извинявам се на гостите а, за това, че пресрочихме времето с предния панел. Искам сега да помоля следващите ни оратори а, когато имаме въпроси, ви моля да се ограничавате във времето. Сега пристъпваме към четвъртия панел с заглавие Корупция и организирана престъпност, изграждане на капацитета и нормативно съответствие при борбата с корупцията. Искам сега да поканя професор Михаел Леви от Университета на Кардив, който е член и на експертната група по корупцията към Европейската комисия. След това е Мартин Кройтнер, който е председателя на Международния преходен екип и изпълнителен секретар на ЯКА, който ще ни разкаже за превенцията и борбата срещу корупцията. Всеки от вас има по 15 минути. Господин Леви, Първи има думата. Работи микрофона. Предвид времето, ще бъда възможно най-кратък в, разбира се, качеството си на а, научен работник. А, ми е малко трудно да го направя. А, дори и днес имаме а, айсберги на престъпленията или кримбергите и наречени. Т.е. има си корупция, има си организирана а, престъпност, които всъщност се характеризира с това, че интересната част е под водата чухме за схващанията за организирана престъпност и корупция. Аз също ще говоря по този въпрос. Има доста гешталт, тъй наречен на немски, или така да се каже недоизясняване. Аз имам и доста антропологични аргументи, който е запознат с труда на Леви Строс. Имаме тъй наречените плуващи означаеми. Това, е, това са едни неща, които не са ясни, като тъй нареченото петно на Роршах, което се използва от психиатрите, ако знаете за какво говоря Of, of, um, Има доста голяма разлика между организираната престъпност в Италия и в много други части на Европейския съюз. Тоест сравнението е между Италия и останалите. Корупцията всъщност е техника за неправомерно влияние върху както законосъобразни, така и незаконосъобразни действия. Нью-Йоркската полиция а, провежда по различен а, начин а, различни групи правонарушители. Едните ги наричат тревопасни, други месоядни. Тревопасните са тези, които пред, взимат онези подкупи, които просто им се предоставят и така им падат от небето, а месоядните са онези, тези, които преднамерено търсят възможности за корупция и искат да се възползват от представената им възможност. Мисля, че това разграничение би било полезно и за нашите цели между тревопасните и месоядните. Има обаче е, доста двойственост при възприемането на корупцията, защото когато ние сме изправени пред някаква трудност, искаме някаква услуга да получим от е, държавната администрация, и то не само в Италия, ми и в други държави, и допираме до хора, които са с влияние, биваме принудени някой път да дадем корупция, защото хората, които ни искат, са много умели в тази игра. Има доста законодателни актове, които вие сигурно ще ми благодарите, че няма да ги разказвам надълго и широко, но така или иначе какво означава организираната престъпност, какво означава тя в Европейския съюз, според конвенцията от Палермо, това означава повече от двама души, които вършат нещо лошо. Тоест, това е едно обобщение на организираната престъпност. Това е доста далеч от схващането ни за мафията, т.е. има много голямо разнообразие на дейности, които могат да се характеризират като организирана престъпност. Няма значение дали хората са стационарни или пък са в движение, дали използват модерни технологии или не. Няма значение дали а, хората а, печелят а, от наркотици или пък по някакъв начин се възползват от служебното си положение в правоохранителните органи, за да печелят. Така че когато запитаме обикновените хора а, какво смятат за организирана престъпност, явно а, хората не считат за организирана престъпност кражбата на интелектуална собственост или контрабандата на някакви дребни потребителски стоки. Те виждат по-скоро това като предоставяне на ефтина услуга, която се търси от хората. И макар, че има огромни усилия от страна на производителите, продуценти на музикални творби, на видеотворби и така нататък, това има много малко влияние върху публичното, общественото схващане за тези неща, независимо дали то е правилно или погрешно. Ще се опитам да разбия нещата на по-малки елементи. Първо, как изглеждат организираните престъпници, като се погледнат в огледалото. Това са така общо признатите е, изображения. Това изниква в съзнанието на човека, като чуе организирана престъпност е, от една страна виждаме хакерите с белите якички, а пък имаме отдолу един списък на обичайните заподозрени. Обаче имаме и те наречената група от елит се превърнали в престъпници. Имаме и британци, за да не сметнете, че тук съм пристрастен, съм сложила и британци. обаче много често хората не схващат престъпления на белите екички като организирана престъпност. Някак си хората си представят, че организираната престъпност са това са едни престъпници, които не са като нас. Това са някакви различни хора. И ако някой прилича на нас, значи няма начин той да е част от организирана престъпна група. Тук господин Бади спомена някои неща. Французите са преследвали повече висшестоящи лица, имат повече осъдителни присъди, а пък италианците срещат затруднения и българите също, както се знае, срещат затруднения при преследване осъдителни присъди на висшестоящи чиновници и политици. А, тук, когато мислим за организирана престъпност, това не е задължително да е мафия. Важно е да разбираме, че има един преход, а, както се вижда в повечето европейски държави, към една по-така разпусната мрежа, към мрежа от хора, които не са толкова близо един до друг, няма иерархия. Това са хора, които се събират заедно да извършат конкретен проект криминален. А, така че съществуват тези две понятия за организираната престъпност в нашето съзнание, когато и е, трябва да мислим за контролните мерки. От една страна иерархичната мафия, от друга страна по-разпуснатата и хлабава структура. А, тук а, съм се опитала да избягвам двуполюсния модел организиран-неорганизиран. А, просто съм се опитала да кажа, че основните цели на а, престъпниците, това са парите и тръпката. Не бива да се забравя тръпката. Не винаги всичко е само за пари. Става въпрос и за власт. По същия начин, между другото, корумпираните политици не са корумпирани само заради парите, а и заради властта основните ограничения а, за придобиване на печалба са съответно целите ти. Може би бизнес е в повечето случаи мотивацията, а, но както показаха и въпросите по-рано, става въпрос и за интервенции от правоохранителните органи, т.е. да има мерки, а, например, иземване на активите, на собствеността и лишаване от свобода. Тези опции са много важни. Разбира се, има голяма, голямо разнообразие на типа престъпления и на обстоятелствата, в които се намират правонарушителите. Аз съм част от една група към съвета за, по отношение на организираната престъпност и наскоро излязохме с един доклад, който се нарича Способстващи фактори и лица за организираната престъпност. Това, което се вижда при борбата срещу прането на пари, вижда се, че е необходимо да се борим срещу корупцията сред банкерите. Едно време, като занесеш пари на банкер, той си ги взема, защото това му е в рамките на задълженията. Той като види пари трябва да ги вземе. Но а, не може да ги корумпирате, защото те не могат да получат а, вашите пари без да надлежно да спазят закона. Това е нещо като артефакт на а, нещо като резултат от по-засилените контролни мерки. Също така, корумпираните връзки могат да елиминират твоите бизнес конкуренти. Тоест, ако ти можеш да си постигнеш целите чрез арест на твоя конкурент, това е супер. Полицията от една страна ще се похвали или прокуратурата ще се похвали, че си е свършила чудесно работата, а ти от друга страна, ако си компания, която се бори срещу конкуренцията, е вкарала конкурента в затвора. Това е нещо, което датира от древността, не е нещо ново. А от друга страна, да се върнем от, на дискусиите тази сутрин, опираме до а, оценката на това доколко сме ефективни всъщност. Защото аз съм запознат с някои от а, корупционните скандали в Великобритания. Някои от тях включват а, служители, които са похвалени за свършеното, харесват се на много хора, но всъщност те са станали жертва на точно такава междуособица между конкуренти. А, също така, друг способстващ фактор е криминогенната среда, която благоприятства а, трафикантите на дрога, а, трафикантите на хора и така нататък. Това се вижда отчасти в Европейския съюз, но също така и в трети държави, които са бивши колонии или пък сегашни територии, като Гвинея, Бисао и така нататък. Тоест, това са държави, които предлагат подобни възможности. И мисля, че е, това е една от е, ползите на е, достиженията на европейското законодателство е, че могат да се мобилизират контролни механизми и върху двете групи държави. Ще попрескоча малко от слайдовете, защото ще се опитам да приключа предсрочно. Ако помислим какво е естеството на незаконните пазари, това си е пазар, има търсене и предлагане. Цена, целта на политиката за борба срещу прането на пари която сигурно разглеждате по много различни поводи, е да се намали предлагането на възможности за изпиране и може би да се повиши цената на това пране. Но нямаме все още ясни насоки по този въпрос. Защото а, пазарната информация за прането на пари е много пристрастна, пък и не, не е толкова в а, а, изобилие, т.е. няма кой знае колко информация по този пазар. Имаме, вече казах, пазар за такива престъпления за пране на пари. За съжаление нямаме обаче кой знае колко добра информация, както я виждаме към момента. И освен това, една конкретна област, която нямаме достатъчно информация, е корупцията в обществените поръчки. Когато мислим а, в, за пазара на корупция, един такъв пазар е законотворчеството. Ако се върнем към датския коментар по-рано с а, търговията с а, влияние, именно за това отчасти става въпрос. А, корупцията се стреми да окаже известно влияние. Също така, освен в законотворчеството, корупцията се страми да корумпира или да повлияе на правоохранителните и регулаторни органи. Регулаторните органи са много важни, защото както видяхме при последния пожар в Пакистан, т.е. да принудиш някой или да накараш някой да не се появи за да контролира някъде или просто да си затвори очите че не са спазени съответните правила и норми за пожарна безопасност, това е много голямо поле за корупция. Просто някой държавен служител да си затвори очите. Колкото повече регулаторни механизми имаме, толкова повече стимули има за тяхното корумпиране. И по този начин регулаторните органи стават една мишена за онези, които искат да ги корумпират. Както вече стана въпрос, друго поле за действие са държавните поръчки, за това говорихте и тази сутрин, особено когато имаме концентрация на политическа власт. Не знам дали може това да се осъзнае от хората като организирана престъпност, тъй като няма общо с трафик на дрога или нещо такова но според мен трябва да разглеждаме нещата в контекста на конвенцията от Палермо и конвенцията в Европейския съюз. Има връзка. Има и някои специални регионални проблеми, проблеми, които са типични за даден регион, да кажем, където има вече установена традиция на економика под прикритие, така да се каже, такава, която е сива. В бивша Югославия, например, където имаше и война, Сараево беше превзет, защото онези, които обсъдиха Сараево, а, успяха поради това, че бяха подкупени властите в Сараево а, и допуснаха съответно внасянето на оръжие. В тези а, обстоятелства а, хората а, всъщност са виновни, тях, тяхното отношение, техните нагласи. А онези а, действащи лица, а, които са допринесли за подобни проблеми, все още са активни. А, това е и факт в по-слабите държави. Ние затова ги наричаме по-слаби със сигурност има и а, доста добре разработени канали за а, неофициално превеждане на средства, на, на пари. А, Тоест, а, имаме и проблема с позволяване на търговия с обмен срещу а, сътрудничество. В заключение трябва да кажем а, дали може да съществува организираната престъпност без тежката корупция. Някои хора казват, ами просто не е а, а, удачно човек да подкупва някой, ако смята, че няма да си постигне целта. Тоест не е, а, не е ефективно да предлагаш наркотици, ако никой не знае, че ти ги предлагаш. А, тоест това, което предлагаш ти, трябва да си го рекламираш, за да знаят хората дали а, корупцията включва висшите а, държавни служители, ми не винаги. А, дали може да има дългосрочна сериозна корупция без реална организирана престъпност. А, всъщност корумпираните среди някак си привличат като магнит а, подобни организирани групички. Те виждат, че там могат да осъществяват дейността си и а, това означава, че подобна среда способства организираната престъпност. А дали на корупцията е необходимо изпирането на пари? Ами зависи от нивото на доходи на правонарушителите. Полицията, която получава пликчета, за да си подобри стандарта на живот, това означава, че полицаите не получават достатъчно и те си ги набавят парите от други а, с, а, източници, с други средства и на тях не им е необходимо да си ги перат тези пари. Те просто си ги ползват а, за а, ежедневието. Благодаря ви за търпението. С това приключвам. Благодаря. Давам думата. Благодаря на господин професор, на господин Кротнер. Сега ще дам думата, който е представител на Международната академия за борба с корупцията. Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа. Благодаря ви, че ме поканихте да взема участие в изслушването. Аз също ще споделя 10 годишния ми опит в областта на противодействие на корупцията. Освен това ще включа някои практики практически аспекти и с вашето, ваше позволение ще обърна внимание на някои въпроси, които бяха споменати тази сутрин. презентациите си започвам винаги с добрите и лошите новини. Казвам хубавата новина, че аз съм от един регион, в който няма корупция. Аз съм от Европа, разбира се. Лоша новина е, че това е лъжа. Има много региони, които отразяват ключовите проблеми, свързани с корупцията. И винаги схващаното е, че а, вината е на другите. Аз не съм корумпиран, ти си корумпирана, но другите са корумпирани. Това са азиатците, африканците и другите. Не сме ние. Това се отнася и до някаква степен до начина по който действаме и подхождаме, какви са процедурите в отделните страни, какви са пристрастията, предпочитанията да речем в процеса на присъединяване към Европейския съюз, ние налагаме много строги правила и изисквания, наблюдаваме ги и така нататък, но тези страни се придържат към тях, защото те искат да се присъединят, присъединят към Европейския съюз. На другите страни се смятат, че могат да си действат свободно, защото те не са подложени на такова наблюдение и контрол това се отнася и до някои стари демокрации, стари държави, членки. Някакси сме склонни а, да а, четем морал, да назидаваме, без обаче ние самите да се придържаме към съществуващите стандарти и правила. А, искам да спомена, че тук става въпрос и за това, че нашите мерки и стремежи свързани с това да се запази доверието ам, нещата не трябва да започнат от там, да сочим с пръст другите, а трябва първо да обърнем взор към себе си и да видим какво може да се а, направи в рамките на нашите юрисдикции и нашите региони. Сутринта беше е, беше споменат е, е, този барометър за измерване на глобалната корупция. Аз ще използвам друг аргумент. Един от слайдовете повдига въпросът кои сектори, кои институции са тези, които са податливи на корупция и тези, които са изключително податливи на корупция. Вижда, че това са политическите партии на първо място, след това законодат, законодателните а, институции, а, разбира се, съдебната власт и медиите, но те са по-надолу. Ам, възприемането за съвременните държави се оповава на тези а, три аспекта. И както видяхме, явно проблемът не е, че има нещо гнило в Дания, ами че има нещо гнило в останалите региони. Има други региони, други континенти, в които се смята, че през последните години корупцията се е увеличила. Европа заема първо място с дял от 73%. Да, наблюдава се наблюдение, но, наблюдава се увеличение на корупцията през последните години. Значи, корупцията е нещо, за което трябва да се притесняват не само другите, ами нещо, от което трябва да се притесним и ние относно това какво може да се направи. Да, ние трябва да настояваме за криминализиране на дейностите свързани с корупция. Има още три стълба – превенция, обучение, разяснителни кампании и не на последно място сътрудничеството. Трябва да има сътрудничество между агенциите и освен това а, бих а, казал, че трябва да има и междусекторно сътрудничество. Имаме нужда не само от гражданското общество, а, но и от частния сектор последно време бяха предприяти много важни инициативи от страна на частния сектор. А, Бяха споменати някои национални законодателства, вече например законодателния акт в Обединеното кралство, отвързан с подкупите. Освен това се а, засяга въпросът за а, изкореняване на корупцията. Ние трябва да посегнем към правилните инструменти и да реагираме на корупцията. една от малкото държави членки, които не са подписали конвенцията на ОНЕ. Това са две държави членки на Европейския съюз. Германия е сред тези две страни. Преди няколко седмици беше изпратено писмо до немското правителство от повече от 30 изпълнителни директори на предприятия. Ам, отправише се призив, призив да се подпише тази конвенция, защото ам, срамно е за, за немските предприемачи да обикарят света, да разговарят своите партньори, да бъдат критикувани за това, че страната не се е присъединила към конвенцията. В същото време Една от причините че в Европа липсва липсва принципа за спазване на разделението на властите. За да се а, справим с корупция, трябва да имаме независима съдебна система, независими антикорупционни власти – ще ви прекъсна, казва председателката, защото вие казахте, че има стран 200 държави членки на Европейския съюз, които не са се присъединили към конвенция на ООН. Едната е Германия, другата, докато знам, доколкото знам, това е Чехия. Но доколкото знам, това са Германия и Чехия. Люксембург се е присъединил към конвенцията. Но а, нека сега да се върна към аргумента, свързан с разделението на властите. Това е един много важен въпрос. Всичките международни конвенции призовават за това член 6 и 36 в конвенцията на ООН, е, член 20 от конвенцията на съвета на Европа. Всички те призовават а, за разделение на властите например, през ноември миналата година беше проведена конференция на органите, които се занимават с антикорупционни мерки. Там беше. Те призоваха за изготвяне на препоръки, които да доведат до разделение на властите. Има и брошура, която съм готов да ви покажа. А, ние разполагаме със съответния инструментариум. Няма нужда да откриваме топлата вода. А, в конвенцията на ООН, на съвета на Европа, дори ОИСР ам, обяви какви са съответните инструменти, просто думите трябва да бъдат превърнати в дела. Трябва да има изпълнение на мерките, трябва да има а, действия. Един от инструментите в този контекст, най-вече по отношение на международното сътрудничество и изграждане на капацитет, и аз говоря в качеството си на а, пред, председател на Академията на Международната академия за противодействие на корупцията. Това е една а, обществена организация, която е била създадена не само от Австрия, но и от ОНЕ, от ОИСР, от Олав с а, огромната подкрепа на всички. Имаше учредителна конференция през 2010 имаше представители на различните държави членки. Бан Кимон също представи, беше там. Сега вече имаме 61 члена, 14 от тях са от Европейския съюз. Има 61 звена и 33 от тях вече са ратифицирали споразумението. Конвенциите трябва да бъдат превърнати в по- осезаеми, по-приложими инструменти. Искам да споделя с вас, че най-важната програма, първата програма с световни измерения е първата магистърска програма, свързана с противодействие на корупцията. Това е една интердисциплинарна програма, цели да приведе практиката в действие и освен това обхванат и частни и публичния сектор. Участниците трябва да запазят и могат да запазят, разбира се, работното си място по време на обучението корупцията, економиката, политиката и корупцията, бизнеса и корупцията, противодействие на корупцията, отразено в законодателство. Това, всички са, това всички са елементи включени в обучението. Разбира се, обучението е съпътствано и с други дейности. Накрая се издава ам, мастърска, извинете, магистърска степен. А, може да се кандидатства до 26 октомври тази година. А, нека да отправя повторно нашата покана към страни, които не са ли имали възможност да реагират а, на нашата покана, но искам да поканя всички тези, които имат а, интерес от нашата магистърска програма, да се обърнат към нас, ако имат нужда от повече информация може да проявят интереси страни и съседки на Европейския съюз. Тази програма може да се превърне в средство да се предоставя техническа помощ и да се даде възможност тези региони да се възползват от този тип обучение и от субсидии освен това. А, сега искам да спомена а, един пример, свързан с Френската революция, а, която избухна преди 200 години. Искам да спомена и Женевската конвенция, а, за чието приемане трябваше да изминат 150 години. А, конвенцията, която споменах, се приема от 15 години. Все има, има много пречки, има много проблеми, но трябва да продължим с нашите усилия. Благодаря ви. професор, Благодаря. Започва дебата. Колега, наистина ще бъда много строга. Голямо а, закъснение имахме при началото на този панел. Минута и половина ви давам, не може повече. И така. Алде Нютон Дан, минута и половина. Благодаря. Може ли презентациите да ни се дадат? Това искам да попитам. Благодаря. И можем вече с вас да си говорим и след това. Грация бил. онорабеля Морбай, минута и Uh, Госпожа Мурвай, благодаря на двамата оратори за изказванията. И двамата говорихте за новите държави членки, бивши социалистически държави, с високо ниво на корупция. Аз съм унгарка. В нашата страна наистина има корупция. Вярно е. Правили сте анализ обаче на западните държави. И корупцията там. Има ли такива изследвания върху, например, процеса на приватизация? Кой купи нашите национални богатства за дребни стотинки? Кой купи нашите фабрики? Тези многонационални фирми стари демократични държави и техните предприемачи как така закупиха наша собственост? Някакви подкупи дали има там? Или пък организирана престъпност? И след това унаследяването Нашите правителства като че ли продадаха интереса на нашия народ. На кого? На западните демокрации, стари демокрации. Продадоха земеделската земя. Точно против интереса на гражданите. Госпожо Морвай, ще ви помоля да завършите. Вижте ролята на западните демокрации по отношение на корумпираността на новите държави членки. Минута и половина на господин Яколино. Благодаря. Съвсем накратко. Последното изказване се говори за превенция, за сътрудничество. Питам. Когато корупцията стане трансгранична, какво е сътрудничеството между държавите членки? Говори за полицейско и за съдебно. Смятате ли, че има голямо сътрудничество между държавите членки? Когато говорим за трансгранични престъпления. Както и Европейски съюз, трети страни. Имате ли нещо конкретно, което според вас да можете да развиете като идея? Господин Вайлер има думата. Благодаря, госпожо председател. Искам да направя един а, коментар. Колежката от Унгария а, каза нещо а, много важно, което. А, е актуално и за Германия. Е, става въпрос за тези тройхант е, фондове, които а, предадоха немска собственост в немски ръце, но по некоректен начин. Имам два конкретни въпроса сега към вас. Единия е свързано с това, че вие говорите за последващо развитие, възоснова на инструментите, с които разполагате. Виждате ли някакво разумно по-нататъчно развитие а, чрез Европейския съюз? А, да се а, създадат а, нови правни норми. Втория въпрос. Бях шокирана, когато казахте, че партиите са най-податливи на корупция. Имате предвид това, че партиите а, приемат средства от а, спонсори, без а, това да е одобрено и приемливо и така нататък. А, искам да знам за какво точно става въпрос, защото ние можем да променим това в нашите партии. Оле Гомеш. Госпожа Гомеш има думата. Може ли да се борим срещу корупцията и организираната престъпност, ако нашите правителства, нашите институции в Европейския съюз не могат да се справят с данъчните обежища? Имам предвид данъчните обежища, които са вътре в Европейския съюз. Е и последен, господин Пирк. Äh, Благодаря, госпожо председател. А, имаме много анализи, които са извършени, имаме много понятия, които са формулирани. А, презентацията на господин Кройтнер беше много интересна, особено когато той представи своята академия. Това е един чрез такива академии може да се инвестира в предотвратяването на корупцията най-вече това се отнася до трети страни, с които ние имаме търговски отношения. Ето защо смятам, че вашия подход е много полезен за нас и по този начин могат да бъдат обучени ам, експерти, които ам, да работят в областта на противодействие на корупцията. Тази академия трябва да бъде ам, добре позната, трябва да бъде разпространена информация за нас. Освен това е важно страни, извинете, лица от трети страни, които се сътрудничат с държави членки, да вземат участие в такива програми. И според вас каква подкрепа, каква помощ може да се окаже, така че цялата система да бъде още по-практична, още по-ефективна и по този начин да се реагира по-успешно срещу ам, корумцията. Давам думата сега на нашите оратори по 5 минути на всеки, защото трябва да закривам заседанието. Започваме с първия професор. Uh, uh, Аз от въпросите са за Мартин, така че няма да отговарям на тях. Казахте, че корупцията не е само на изток. Абсолютно сте права. Аз не защитавам многонационалните фирми. При приватизацията мисля, че корупцията беше повече вътрешна, отколкото външна. Има и трансгранични, разбира се, подкупи, които продължават и днес. Но не мисля, че процеса на приватизация е транснационален бизнес. Данъчните обежища. Ще говоря по този въпрос. Има корупция, която си остава в рамките на държавата. Свързана с дрога, с бизнес. Когато обаче говорим за подкупи в трансграничен план, нещата вече стават съвсем различни, а още по-различни стават, когато говорим за средства, които остават от държави, които не се управляват добре. Ако сте корумпиран полицейски началник или политик, не искате парите ви да остават в държава, която не е надежна. За това решавате какво да се прави. Решавате къде да държите част от активите си. Искате, разбира се, да имате и дом, и семейство, така че и за това ви трябват нестера. Така че това е нещо като шопска салата, от всичко по малко – Има убежища, данъчни обежища и в Европейския съюз и извън него. И те са важна част от този процес на контрол. И накрая, не бива да подценяваме, пропуснах да кажа, живеем във времена на голямо недоверие. Не вярваме на политиците, на банкерите, дори на учените. Така че има криза на легитимността. И работата на важната ви комисия е, ча, е насочена точно към това да разрешим тази криза, да покажем, че сме сериозни, но че не искаме да налагаме е, един модел на всички. Корупцията има различни измерения и трябва да я разбием на съставните и части и за всяка една от тези части да имаме отделен подход. Трябва да агрегираме данни, да агрегираме опит, така, щото да анализираме въпросите, свързани с превенцията внимателно. Благодаря и аз. Мога да повторя само казаното от професор Леви. Вашата комисия е изключително важна. Очаквам с нетърпение тя да работи активно в сферата на борбата с организираната престъпност и корупцията. Господин Леви говори за търсенето и предлагането. А сега за приватизацията. Да, има две страни на медала, но националната рамка, националното законодателство, като че ли е дало възможност да има такъв тип трансфер. Милтън Фридман казва, Задават му въпрос, между другото, за държавите в преход в края на 80-те. Той казва, най-важното е приватизирайте, приватизирайте. Пет години по-късно той заяви, сгреших. Щеше да бъде по-важно да подчертаем върховенството на закона, а не приватизацията. Ето това ни води до един ключов въпрос, свързан с върховенството на закона и дори бих добавил доброто управление. И още един аргумент е, че криминализацията е изключително важна в борбата срещу организираната престъпност и корупцията. Но не бива да се забравя също така морала. Това, което е на ръба на законността, не може да бъде приемливо. Има ли достатъчно сътрудничество, попитахте? В сектора на правоприлагането. Никога няма достатъчно. Но, все пак, мисля, че има напредък последните години. Споменахте съвместните екипи, Европол, мрежата за борба с корупцията. Да, има напредък. Надявам се той да продължи. По отношение на въпросите на госпожа Вайлер, да, аз съм австриец и а, в миналото в Австрия имахме доста предизвикателства, с, кой, с които трябва да се справим. Същността на действията се крие не само в изготвянето на препоръки, а освен това и в даването на нови а, идеи. Тук си спомням за един случай, който стана известен в Канада миналата година. Предприятие, което е трансферирало 200 000 канадски долара в Европа е трябвало да заплати глоба в размер на милиони канадски долари. Ам, какво може да се направи? Отчасти трябва да се адаптират националните законодателства, освен това трябва да се адаптират и националните а, бюджети. А, трябва да се види там, а, да се види къде са областите, в които има най-много престъпления. Има много фактори, които оказват влияние. Сега ще се повторя, като кажа, че а, от една страна говорим за проблемите за финансирането на политическите партии и един втори аспект, който не съм споменал, тъй като нямаше много време, е, че а, основната Основният повод за корупция е прекалено тясната връзка между политическия и економическия сектор. Това е, е един мотив, който много често се излага. Трябва ясно да се подчертае, че имам прекалено тесни връзки между политическия елит и економическия елит. Яночните обежища. Още много трябва да се прави. Двама държавни глави бяха сменени по време на арабската пролет. 30 минути отне замразяването на активите на тези държавни глави и другите им активи в Европейския съюз. Ако това ставаше преди 10 години, най-вероятно ще же отнема месеци, а пък преди 25 години щеше да има банкова тайна и въобще нямаше да бъдат замразени тези активи. Така че има подобряване, но още много има да се прави. И сега въпросът на господин Бирке. Смятам, че този а, превентивен аспект трябва да бъде отразен а, в а, всички правоприлагащи мерки. Европейския парламент и Европейската комисия играят много важна роля в тази връзка. Тази сутрин чухме и сумите, които се губят заради корупция, 120 милиарда на година. А, това а, ще е само една много малка част, а, разбира се, от загубите, ако се инвестира в превентивни а, мерки. Ние ще сме много благодарни. Разбира се, вратите ни са отворени за ангажименти, които ще поеме Европейския парламент, като си има предвид трети страни, предвид а, сътрудничество, предвид изграждане на капацитет и така нататък. А, и също по отношение на поемане на а, стипендии. Искам да а, спомена, че ние сме отворени за всякакви идеи, инициативи, които са, се отнасят до програми, които да са а, изготвени за конкретните случаи. The... Съвсем накратко, говорихте за приватизирай, приватизирай, приватизирай. Имаме нужда и обществено наблюдение, и частно наблюдение, private eyes, игра на думи за да наблюдаваме процесите. Що се отнася до по-голямата хармонизация в Европейския съюз, ако имаме взимо допълващи се или функционална еквивалентност, пише в конвенцията на ОИСР. Не е нужно всичко да е идентично. Трябва да бъдат нещата такива, че да могат да съответстват по най-близък начин на другия. Ако има европейски прокурор или прокуратура, то тогава въпрос е какви ще бъдат ресурсите на негово разположение. Нямаме достатъчно ресурси за разследваме вътрешните измами и корупция във всяка държава? И какви критерии ще използваме за приоритизиране? Кое да се разследва и кое не? Това са политически въпроси, както и вземане на решение за това колко е вредно нещо и кому вреди. Това са много трудни въпроси. И Въпросът е дали са необходими допълнителни ресурси, ако се създаде Европейска прокуратура. Като човек работил в тази сфера 37 години, PhD-то ми беше за банковите измами, та от тогава минаха 37 години, би казвам, никога не е имало и няма достатъчно средства, за да се занимаем с всички дела. независимо каква е държавата, трябва да се движим според чергата си, в крайна сметка. Благодаря професор Леви и професор Крътнер за изказванията. Ще имаме и други възможности да се виждаме, тъй като темата е много важна. И мандата на нашата комисия също е важен. Отново ви благодаря. Извинявам се за голямото закъснение а, за началото на вашите изказвания. И сега съседание на координаторите при закрити врата. Ще ви помоля да излезете веднага тези, които не бива да са тук. Закъсняваме близо 20 минути. Следващото ни заседание е понеделник, 24 септември от 15 до 18.30. Моля, онези, които не трябва да бъдат тук, да напуснат залата. Грация.